дневния ред е устния въпрос към е, комисията за изкореняване на гениталното съкътяване и като начало давам думата на е, носителя на въпроса госпожа Зюбер. Благодаря, госпожо председател. Насилието срещу жените и младите момичета е структурно явление – почти е, всяка жена в Европейския съюз е жертва на насилие в някакъв момент от живота си. Всяка пета е, е била обект на турмоз, всяка десета потенциално е жертва на за насилване или сексуален турмоз. на гениталното осъкътяване е една от най-страшните форми на насилие срещу жените. Е, и това насилие е, има своите дългосрочни проблеми за психическото и физическо здраве. Комисията на парламента за жени и равнопоставеност на половете поиска от комисията да предприеме специални мерки за прекратяване на насилието от страна на мъже срещу жените и младите момичета. Ние трябва да разработим една глобална стратегия за борба с насилието. И е, практиката на генитално съкътяване в никакъв случай не допринася за изкореняване на това зло. Надяваме се, че ние ще направим още една стъпка в е, тази посока. Е, подобни въпроси обаче за правата на жените доста често остават на заден план и не получават вниманието, на което, което заслужават. Е, Конвенцията на ОН за борба срещу насилието и за борба срещу на домашното е, насилие включват минимални норми за права и поддръжка на, и защита на всички жени и млади момичета. И е, всяка страна, е, членка в Европейския съюз, може да предприеме някакви стъпки, за да защити своите граждани срещу тази практики. Съществуват и международни инструменти, които наблягат на въз... важността е, на борбата с подобни е, практики. Това е част и от нашата обща борба е, за прекратяване на всички форми на насилие, а и също се записва в рамките на разпоредбите на Конвенцията за защита на децата. Гениталното съкътяване е практика, която прави жертви е, стотици хиляди жени в света, които далеч не са предпазени от този риск. До 2015 година ни се иска да бъде постигнато нещо в е, това отношение, да сложиме равнопоставеността на жените, правата на жените, борбата с насилието срещу е, жените на преден план. Това да бъдат основни приоритетни цели. Е, също трябва да формулираме конкретни цели, конкретни мерки е, и е, съответните политически ангажименти за изкореняване на практиката на генитално осъкътяване. се борим и за увеличаване, за намаляване на детската смъртност, за засилване на правата за сексуално и възпроизводително здраве на жените по света. Практиката на гениталното осъкътяване има изключително тежки последици върху възможността на жените е, за създаване на поколение. И е, борбата с нея трябва да е особен приоритет в е, тези моменти на криза, когато се осъществяват сериозни намаления на средствата за борба с подобни е, практики. Жените е, в момента са принудени да работят на много несигурни места, да си остават в къщи и по този начин се засилва и риска да бъдат подложени на насилие в е, дома подобни е, практики е, остават е, жените изолирани от е, обществото, ние трябва да можем да посочим кои са виновниците, но също така и да водим разяснителни кампании в тези общности, където съществуват тези практики, за да възпитаваме ново поколение. Много е важно комисията да се възползва от своето право за инициатива. Ние трябва да се борим срещу всички е, форми на насилие срещу жените и да настояваме за равнопоставеност. Не можем да оставаме извършителите на подобни престъпления да живеят безнаказано. Председателката, благодаря. Господин Фули, имате думата. Uh, uh, uh. Благодаря. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, днес е Международния ден за борба срещу гениталното усъкотяване на жените. И това е възможност да напомним на света, че Европейския съюз осъжда това ужасяващо престъпление. Наше правно и човешко задължение е да защитаваме жените и момичетата от опасностите на това усъкотяване, както в Европейския съюз, така и извън него. Приветствам тази инициатива на Европейския парламент да се проведе дискусия по въпроса. Усъкътяването на жените е брутална проява на неравенството между половете и нарушаване на правата на човека. По няколко повода парламента призова комисията да предприеме амбициозни действия. Комисията и Съюза като цяло искат да се предприеме координиран отговор на насилието както в рамките на Европейския съюз, така и извън него. Това е част от плана на Европейски съюз в изпълнение на Стохолмската програма, Хартата за основните права и програмата за равенство между половете. Комисията иска да се подобрят знанието и събирането на данните цел предотвратяване на насилието. Това се постига чрез осведомяване, обмен на положителен опит и финансиране за правителствата, НПО и мрежите, работещи в тази област. Последната проява на решимостта на комисията е приемане на съобщение за премахване на генталното усъкътяване на жените, прието през ноември тази година. Това е и форма на посегателство срещу децата. 500 хиляди деца и жени в Европейски съюз са станали жертва на тази вредна практика. Парламента призовава за конкретна стратегия и план за действие за борба срещу насилието срещу жените. Подчертавам, че всички инициативи и мерки на комисията са взаимно допълващи се и вече представляват сериозна рамка за сериозни действия, насочени към конкретни резултати, основани на правомощията за подкрепа на държавите членки в борбата срещу всички форми на дискриминация срещу жените. Освен това, гениталното осъкотяване на жените е специфична форма на насилие, дълбоко вкоренена социална норма, която често се практикува възоснова на схващането, че е полезна за момичетата и жените. Много често тя е и табу. Задължително е да предприемем, да вземем предвид сложността на въпроса. Ето защо комисията прие този план за действие за генитално усъкътяване на жените. След резолюцията на Европейския парламент от 2012 година. Нека сега да кажа няколко думи за законодателните действия на Европейския съюз. Ние предприехме значителен, направихме значителен напредък в подкрепа на действията за подкрепа на жените и децата. Директивата за трафик на хора, директива срещу сексуалните посегателства, директива на Европейския съюз за заповед в наказателно-правни въпроси и регламент в гражданско-правни въпроси, директива за жертви на престъпленията. Тези директиви очертават необходимостта за конкретна помощ и подкрепа на жертвите на този вид насилие. Имаме цялостна нормативна база на Европейския съюз за защита на жените срещу всички форми на насилие. Тази рамка трябва да се приведе в действие от държавите членки на национално ниво. Комисията ги подпомага и ще следи фактическото изпълнение. Освен това, аз споменах поредица от незаконодателни действия, информационни кампании, обмяна на положителен опит и финансиране. Тези мерки ще дадат възможност държавите членки да засилят ефективността на борбата срещу насилието. Що се отнася до външните отношения, демокрацията, правата на човека и върховенството на закона са водещите ни критерии, когато оценяваме каква бюджетна подкрепа да предоставим на дадена страна. Правата на момичетата и жените участват в тези критерии. Европейски съюз предприема първите стъпки за подход, основан на правата на човека в сътрудничество за развитие, така че организациите на гражданското общество да бъдат признати за пълноправни партньори в развитието. Що се отнася до генталното съкътяване, по-конкретно Европейския съюз участва в инициативи за международно развитие за насърчаване на премахването на това осъкътяване. Системно се повдига този въпрос в диалога с страни от Африка, Карибския и Тихоокеанския регион и подчертава необходимостта африканските страни да положат усилия това усъкътяване да бъде забранено. Европейския съюз застъпва необходимостта от застъпническа дейност в полза на защита на жените и забраната за вредни практики. Европейския съюз подкрепи инициативите за изграждане на капацитет е, за, за държавните служители и е, информиране на всички части на обществото. Европейския съюз подготвя регионална кампания за генталното осъканяване, която ще се изпълнява от делегациите в трети страни през 2014 година. Европейския съюз също така финансира проекти от 2006 до 2012 година. 17 проекта в тази област, в 18 страни са били финансирани от Европейския съюз но с общо 800, 8 милиона долара. Например, един проект спомогна за промяна на отношенията към тази практика в Египет, Еритрея, Сенегал и Судан. Освен това, чрез Европейския инструмент за правата на човека и демократизацията, Европейския съюз подкрепи няколко важни проекти, изпълнявани от правозащитни организации. Благодаря ви за вниманието. Благодаря господин Филе. Най-напред има думата госпожа Габриел от името на групите. Благодаря много, госпожо председател. Господин комисар, нека първо да кажа, че много се радвам, че днес приемаме обсъждаме тази резолюция и устния въпрос, свързани с женското генитално съкътяване. Надявам се, че Европейският парламент чрез своето решение в пленарна зала ще се възползва от възможността да подаде едно, един много ясен знак за своята позиция против гениталното осъкътяване, след като дебатът вече беше открит решително от комисаря Рединг. Нека да се спра на няколко основни въпроса. Първо, женското генитално осъкътяване представлява много тежка форма на психическо и физическо насилие срещу жените, което Продължава неравнопоставеността между жените и мъжете. Няма какви, няма религиозни извинения, които да са достатъчно приемливи, за да извинят подобни форми на нарушение на правата на човека. В различните страни в Африка нещата стоят различно. Европейският съюз трябва да работи по конкретна стратегия и да има взаимосвързаност между вътрешната и политика и външните отношения в тази връзка. Що се отнася до информационните кампании и кампаниите за превенция, те трябва да са основни в стратегията на Европейския съюз. И трябва тук да се включат и мъжете, и момчетата, ако те не участват в преустановяването на тази практика, резултатите няма да са достатъчно добри. И накрая, не трябва да попадаме в кампа... капана на твърденията, че ако практиката се извършва от лекар в стерилна среда, тя е по-приемлива. Защото независимо от това кой я извършва. Тук става дума за форма на насилие. И така, призовавам всички да се борят за нулева толерантност по отношение на тази практика и да подновят своите усилия, за да се сложи край на този бич. И поздравявам всички смели жени и момичета, които всеки ден се борят против тази практика. Думата има госпожа Естрела. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Вече е, се каза, че 140 милиона жени са жертви на генитално осъкътяване. Всяка година нови 3 милиона биват осъкътявани. Това означава една на всеки 6 минути. Тази практика се извършва върху деца 8-9 годишни, а като възрастта сега пада дори до 3-4 годишни момичета. Това е тъжната истина. Тази практика се осъществява в много трети страни, но и в някои е, страни е, членки на Европейския съюз. В е, много страни родителите активно участват в тази практика. Това е традиция, която се извършва и се приема и от семейството, и от обществото. Ние трябва да се борим с този бич. Това е едно изключително тежко нарушение на храната на човека и ние не можем да толерираме подобни престъпни практики, които в името на традициите застрашават здравето на жените жертвите на генитално осъкътяване е, страдат е, е, по време на целия си живот, ако не умрат незабавно след практиката, защото много често има осложнения и с заразяване, в последствие осложнения по време на забременяване, при раждане, психологически последици е, равни на тези от изнасилването. За това ние трябва да предприемем е, стъпки за координиране на практики в здравеопазването, за да може да се, осъществ... да се окаже помощ на младите момичета, които страдат от подобни деяния. Благодаря. Господин Верно. Благодаря, госпожо председател. През 2004 година беше обяве, беше учреден денят за нулева толерантност срещу генеталното съкътяване на жени. Много е направено, но не е достатъчно. В цял свят тази практика засяга милиони жени. В моята собствена страна Австрия има една мрежа СТОП FGM, която се опитва да сложи край на тази практика и понякога действително успяват да предотвратят конкретни подобни актове. Много хора работят активно е, за преодоляване, изкореняване на това явление. Заедно с това обаче смятам, че не правим достатъчно в Европейския съюз. Имаме нужда от единна стратегия, която ще постигне много по-добри резултати и ще сложи край на този ритуал. Надявам се, че ще можем да разговаряме с един глас, при това твърд с трети страни. Не можем по никакъв начин да допуснем трети страни да използват пари на Европейския съюз, за да осъществяват тази практика. В какъв свят живеем, след като приемаме момичета и жени да бъдат подлагани на подобно явление. Отбелязвам отсъствието на съвета. Господин Румева Ируеда. Общото събрание на ООН прие една резолюция за засилване на усилията за преодоляване на гениталното съкътяване на жените. Целта е да има пълна и подробна стратегия за елиминиране на тази практика. В Европа, Европейски е, има оценки, е, е, които показват, че е, половин милион жени е, в Европа е, са пострадали от тази практика. Е, това е сравнимо с населението на Малта, да не говорим за това колко още жени са застрашени, момичета и жени от тази практика. Затова е много важно е, да се предприеме стратегия тук в отговор на резолюцията на ОНЕ, Европейския парламент възнамерява да проследява напредъка по плана на действие за борба срещу гениталното съкътяване на жените, който има конкретни цели и се съсредоточава върху действия за превенция. Целта е да се работи с съответните общности, особено с по-младите им членове, за да се продолеят е, не само е, тази практика, но и е, стереотипите, свързани с половете. Превенцията не означава наказателно преследване. Трябва да си дадем сметка, че наказателното преследване по никакъв начин не се отразява на тази практика. Трябва да признаем, че това е, осъкътяване се отразява на цялото общество. Също времено трябва да се защитят децата. Съдебните процедури и е, работата на полицията могат да се отразят на начина на живот на детето, което е засегнато. И така, за това трябва да се занимаем най-вече с превенцията. Целта е да гледаме в дългосрочен план, да включим съответните общности, които да участват в мерките по наблюдение и разработване на съответни действия. Трябва да се подкрепят и всички от тези, които вече работят за преодоляването, на, за премахването на тази практика. Затова трябва да подкрепим провеждащите кампании в, от Европейския съюз. Е, целта е да се покаже твърдост в нашия подход. Благодаря много за вниманието. Благодаря, господин Ромева. Госпожа Яна Кодакис има думата. Micro. Микрофон, моля. Female genital mutilation is a... Осъкняването на жените е един ужасяващ акт, който се извършва срещу малки момичета, деца реално. 500 момичета на възраст от 3 години нагоре рискуват да бъдат са жертва на такава практика. 65 000 момичета са жертва на осъкътяване в Обединеното кралство. Голяма част живеят там, където е моят избирателен район. И но в последните 30 години не е имало нито един съдебен процес, въпреки че това се смята за престъпление. Трябва да, се, да направим нещо за прекратяване на тази практика. В Обединеното кралство вестникът Evening Standard води подобна борба, опитва се да разяснява тези проблеми и по този начин ние можем да постигнем прекратяване на подобна практика. Ние трябва да, да се борим с всички форми на насилие срещу децата и то не само днес, когато е Международния ден за борба с гениталното осъкътяване, а всеки ден. И сега излизаме с резолюция като първа стъпка в тази борба. Следващата седмица ще има едно изслушване за това доколко разпространена е тази практика в Европа. Ще предоставим данни, за да търсим и прекратяването й. Също ще проведа изслушване и в моят избирателен район с съответните експерти и ви каня да заповядате и на двете е, мероприятия. Ние работим за изграждане на политика на нулева търпимост. Трябва за това да подкрепяме и неправителствени организации по света, които работят за просветляване, за информиране на общностите, които практикуват това осъкътяване, за да разберат това, че то е недопустимо. Това е осъкътяване на деца, което не може да се случва в нашето общество. Ние призоваваме сега за действие и, и аз ви призовавам да се присъедините към мен в тези действия. Благодаря. Госпожа Андерсон има думата. Today... Днес на 6 февруари отбелязваме 6-я Международен ден на нулева толерантност срещу гениталното съкътяване на жени. Смятаме, че 3000 жени в Ирландия са жертви на тази практика, независимо от факта, че законът го забранява. И хиляди жени в Европа са изправени пред риска да бъдат засегнати от тази процедура незаконно в Европа или пък като бъдат заведени в страната по происход на родителите. Това е варварска и архаична практика, на която трябва да се сложи край. В много случаи се, изходът е фатален или пък се предизвиква инфекция без да говорим за психологическите последици. Този, тази практика пречи на нормалните функции на женското тяло. Тази практика има няколко дългосрочни последици за здравето, в това число трудност при раждането и вреда за детето. Онези, които оцеляват, страдат от вредните последици на инфекциите. Националната асоциация на жените мигрантки в Ирландия води много полезна борба. За съжаление, остава още много работа. Самия факт, че сме тук и говорим по този въпрос, говори, че има много работа в моята страна. На учителите се обръща внимание да следят за момичета, които отсъстват дълго от училище, защото се смята, че това може да означава, че ще бъдат подложени на този ритуал. Много е направено, много предстои да се направи в областта на информираността и осведомеността. Усъкътяване, гениталното усъкътяване е признато за нарушаване на правата на човека. То отразява дълбоко вкорененото неравенство между половете и е крайна форма на дискриминация срещу жените. Почти винаги се прилага срещу малолетни и нарушава правата на малолетните. Европейският съвет не е формулирал този въпрос като приоритет – Радвам се, че Генералната асамблея на ООН през 2012 година прие резолюция за генталното съкътяване на жени. Много се радвам, че въпросът се обсъжда тук днес и че Европейския парламент е приел резолюция. Заедно с това остава още много работа. Благодаря. Господин Морганти. Благодаря, госпожо председател. Данните, с които разполагаме за тази ужасяваща практика, са впечатляващи. На нашия континент има поне няколко стотин хиляди жени засегнати от това явление. Разбира се, това е може би незначително сравнение с броя на жените по цял свят но заедно с това не е, умалуважава значението. Това е, е свързано с е, традиции и култури, които са много далече от нашата. И е странно, че 21 век се говори по това явление в Италия, според Европейския институт за равенството на половете. Жените, които са жертва на това явление, са 35 хиляди. Хиляди момичета са изложени на риск. Трябва да се предприема действия, за да се сложи край на това явление. Преди всичко трябва, трябва да има сериозни наказания за тези, които извършват подобни ритуали, защото е недопустимо това варварство да се извършва в Италия и друга страна. Става дума за безсмислена и агресивна практика. Тя е продукта на анахронистична субкултура, свързана с религиозни вярвания. На днешния Международен ден Европа трябва да има кураж да признае нещата. Но откъде идва тази практика? От кои страни и кои са религиите, която я толерират? Нека да не се крием. Има нужда от европейска стратегия срещу насилието на жените. Но, заедно, но това не е достатъчно да се преборим срещу това явление, тъй като то е, има дълбоки корени в традициите. Когато Европа се отказва от защита на своите християнски традиции, нека да си а, припомним. Ние сме различни от останалите. Казвам го горд. Аз се чувствам различен от тези, които идват при нас, за да извършват този ужас, който вод, може да доведе до смъртта на тези бедни деца. Благодаря, господин Марганти. Госпожа Хименес Бесерио. Благодаря много, госпожо председател. Няма да повтарям дефиницията на гениталното съкътяване на жените, е, дадена от Световната здравна организация. Но искаме отново да повторя препоръките на Световната здравна организация да се направи всичко възможно да бъде преустановена тази практика навсякъде по света. Става дума за частично или цялостно изрязване на клитора на жените. Е, става дума за милиони момичета, които страд... са пострадали от тази практика по целия свят. Това са момичета, чието детство се прекъсва. Това са жени не само в Африка, но и в Европейския съюз. 500 хиляди жени в Европа са преживели този ужас и още много са в опасност да го преживеят. Много често това се случва в нехигиенични условия, много често има много тежки последици за здравето на момичетата. В нашето право и в национален и в международен план има разпоредби, свързани с забраняването на тази практика, независимо от това дали тя е свързана с някаква традиционна култура. Имаме много резолюции по тази тема, имаме директива за защита на жертвите, по която аз бях докладчик и там твърдо бе заявено, че практиката трябва да бъде направена незаконна във всичките 28 държави членки. В моята държава, Испания, има такава забрана, но няма еднакво право в тази област навсякъде в Европейския съюз. Трябва да бъдем обединени, трябва да направим всичко възможно да се преодолее този тип насилие срещу жените. Много от жертвите на тази практика не могат да говорят своя защита. Ние трябва да бъдем техния глас, защото, така се, защото трябва да се борим за практика, коя, против тази практика. Госпожа Две минути. Благодаря, госпожо председател. Обезобразяването на жените е една напълно безсмислена форма на насилие и жестокост. Е, това е сериозно нарушение на човешките права и усъкътява над 500 е, хиляди жени по света и немалко в Европа. Това вероятно е и занижена цифра, защото ние нямаме ясни данни. Съобщението на комисията очертава мерките, които са взети за борба с тази практика в Европейския съюз и извън границите му. Но ако искаме реални резултати, ние трябва да изготвим една или да се включим в една глобална стратегия, да има законодателство, което да защитава жените от подобни практики, да има сътрудничество в Европа, в рамките на ООН, а и не само. Призоваваме комисията да удължи действието на правните инструменти, които дават възможност за сътрудничество между страните членки в областта на борбата с насилието срещу жените, включително гениталното съкътяване. А, необходимо е да се работи извън границите на Европейския съюз, да имаме е, политика на ограничения за подобни страни, които отказват да премахнат подобно насилие. Парламента призовава комисията да включи е, клауза за борба с е, гениталното усъкътяване в търговските споразумения с подобни страни. Ние сме задължени да намерим начини да запазваме жертвите от подобни практики, а също така да им се оказва и медицинска подкрепа. Госпожа Викстром. Много хора смятат, е, че страданието, което, от което страдат жените, подложени на генитално усъкътяване, се случва далеч от нас, но това не е така. Половин милион жени в Европейския съюз са жертви на това явление. По цял свят броят им е 120 милиона да си жертва на това усъкътяването е, е да си жертва на брутално е, нарушаване на правата на човека. Това е варварска практика, която отдавна трябва да бъде изкоренена. Очевидно, правата на жените са е, чувствителна тема в парламента. Имам предвид доклада Естрела и доклада Луначе, който е, гласувахме. Получавахме много имейли и в парламента имаше много напрежение. Очудващо е, че има толкова силна опозиция срещу здравето на жените и темата предизвиква толкова бурни е, страсти гениталното съкътяване на жените е ужасяваща форма на мъчение, свързана с физически психологически е, последици, които остават през целия живот. 500 хиляди жени в Европейския съюз са подложени на тази практика. Огромен брой. Не можем да си затваряме очите пред онова, което се случва под носа ни. Приветствам план за действие на Европейския съюз, насочен а, е, срещу тази практика. Трябва да подпомагаме жертвите, но и да работим за превенцията. Благодаря. Госпожа Макларкин. Преди две години в тази пленарна зала говорих за Лос Растили, е, европейски посланник в момента е, за борба срещу наруша, срещу жен, осъкътяването на жените. Тя е авторката и основния и нейният живот е, е основа на книгата Постигнат свете, която засегна много която стигне до много хора. Затова трябва да се препоръча да се направи всичко възможно тази нелегална практика да бъде преодоляна. Тя засяга много хора тук, в Европейския съюз. Това е насилие, това е ужасяващо насилие срещу жените, насилие срещу деца. Държавите членки трябва по-добре да разбират какво се случва, да си дават сметка, че това се случва и в техните общества. Трябва да се направи всичко възможно и за преодоляване на практиката в третите страни. Фактът, че 125 милиона жени са засегнати от тази практика по света е наистина потрисъщ. Практиката на генеталното усъкътяване на жените трябва да бъде осъдена навсякъде по света и подкрепям всички мерки, които може да вземе комисията и службата за външна дейност, за да може твърдо да се заяви позицията на Европейския съюз навсякъде в страните, където съществува тази практика. Трябва да се елиминира тази практика навсякъде по света. Благодаря. Благодаря, господин Мърфи има думата. Е, Благодаря. Нека да започна с следното. Не се изненадвам, но смятам, че е възмутително, че е, депутати от е, крайната десница, като господин Морганти, се е, опитват да използват тази варварска практика в своята ислямофобска и нетолерантна реч. Ислам е, исляма е много толерантна религия и е, ние трябва да обърнем внимание на насилието в Европа, което се извършва не само от е, мухамедани, но и от е, християни. Има всяка десета жена в Европа е жертва на насилие. Ние трябва да се борим общо за правата на жените, за правата на децата е, в, за всички култури. Има един много въздействащ доклад от Алас Волкър, където се говори за жени, осъкатени от всякакви краища на света. И е, там именно се описва същността на тази практика. Това не е само просто една отделна варварска практика. Това е инструмент за потискане на жените, инструмент за сексуално насилие над жените, за отнемането на удоволствието им от секс. Всяка година хиляди жени бягат от тази практика и идват в. Е, Обединеното кралство. Някои бягат за да защитат себе си, други за да защитат децата си. И ние а, имаме, независимо, че имаме информация за подобни практики, практикуваме и депортиране на, на емигранти, които бягат от а, това насилие. Ние трябва да имаме задължение да защитаваме жертвите на тези практики. В страни, където те се осъществяват, всъщност те са обявени за незаконни, което означава, че трябва да има повече механизми за налагане на тези разпоредби, за повече възможности за подкрепа и оказване на здравна помощ на жените, повече възможности за економическа помощ на жените, за образование и социално приобщаване. Преди да дам думата на госпожа Кароц, е, Кораца, позволете ми да поздравя една е, арменска делегация, която е, е дошла в нашия парламент. Добре дошли! Добре дошъл на господин Фарманян, който води е, делегацията е, от